искане за номинации за промяна на делегациите е, е, в междупарламентарен план. Разполагате с е, имената. Ако няма възражения, препоръката се приема. Съгласно дневния ред, следва да изслушаме